Приветствам защитата, която се предлага. Хармонизират се разпоредбите за опазване на лицата, подаващи сигнали. В много държави членки нямаше такива защитни разпоредби. Има много случаи на нарушение на закона, например в данъчната сфера, злоупотреби с европейски фондове. Така че е важно да има хора, които да сигнализират за тези нарушения. Защитата им трябва да е реална. Трябва да се спазва поверителността на първо място. Освен това, другата страна също трябва да има защита. Онези, които са обвинени в нарушения, също трябва да имат защита, тъй като това, което е от обществен интерес и това, което е зловредно, понякога трудно се разграничават. Ние не искаме да пресичаме тази линия. Така че трябва да има предвид всички аспекти. Благодаря. Преминаваме към трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове. Господин Полчък има думата. Ано, дякую, пане председо. Е- Много ви благодаря отново, господин председател. Искам да кажа, че трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове е с ясно законодателно значение в Европа. Това е законодателство, което може и да не е перфектно, въпреки че в договорите вече е посочено какво може да се регламентира на европейско равнище, но това е първото трансгранично усилие в областта на инвестиционните фондове. Одобрихме изменения тук, които създават равнопоставени условия за фондовете. Премахват се бариерите пред свободното движение на дялове, например като целта е да се създаде по-равнопоставена защита за, инвести... за инвестициите. Но въпреки това има препятствия пред защитата и хората използват свободното движение на капиталите. Така че нека наистина да предприемем стъпка към премахване на бариерите в Европа и се радвам, че приехме този акт в този мандат. Отново към доклада Клинц, трансгранично разпространение на колективни инвестиционни фондове, регламент. Господин Месер Смит има думата. Благодаря, господин председател. Все повече хора пестят а, за времето, когато ще се пенсионират. Инвестират а, в акции, движени от различни подбуди. Това като цяло е добре. Добре е, че е, все повече хора поемат лична отговорност е, е, за себе си и затова тези програми са необходими. Въпреки това обаче има някои предизвикателства. Имаме свободно движение на а, а, капитала и е трудно за а, отделните хора да се ориентират в тази джунгла. Затова ни е необходима прозрачност и защита на вложителите, за да може да има гаранции за онези, които инвестират а, а, спестяванията и за това се въздържа тях. Е, Благодаря доклада на Саймън. Капиталови изисквания. Господин Месершмит има думата. Благодаря ви. Аз поисках думата, за да говоря за общия проблем, пред който сме изправени в тази сфера. Ние сме тук, за да определяме правила за свободната економика, за свободното движение на капитали и прочие. В Европейският парламент понякога доста често се съобразяваме с исканията на определени органи и страни. Американците, например, не приемат никакви насоки, които могат да противоречат на американския модел. В Дания ние искаме да запазим онова, което е, е специфично за ситуацията в нашата страна. Следващата комисия в парламента, следващият парламент трябва да има достатъчно възможност да маневрира. Благодаря. Господин Полчак има думата. Господин Полчак, благодаря, господин председател. Аз този случай гласувах за. Искам да обясня защо. Все още усещаме последиците от финансовата криза от 2007-2008 година. Все още не сме решили проблемите с стабилността на Европейската банкова система или за понижаване на рисковете в финансовия сектор. Опитахме се да решим тези въпроси, като се постарахме да се постигне ясно финансиране на системата. Съгласен съм с измененията, прияти от парламента за предоставяне на достъп до информация, за прехвърляне на информация, що се отнася до лицата, които осъществяват дейност в финансовия сектор. Искам да обясня и а, последващите ефекти, които ще а, се появят от това законодателство. Мисля, че ще има а, много голяма полза. Благодаря, господин Кели. Аз гласувах за директивата за капиталовите изисква, защото предизвикателствата за финансовата стабилност продължават, а се въвеждат повече гаранции, повече сигурност. Изискванията към по-малките банки, така както са формулирани, ще дадат ползи за малките и средни предприятия, ще подкрепят техния растеж, като да се третират по-малките банки по адекватен начин рискът е важен, оценката на риска е важен а, фактор за осигуряване на стабилността риска трябва да се намалява и да се е, окоръжават инвестициите. Е, господин Симон свърши добра работа. Благодаря. Благодаря ви много. Доклад на Фернандес, е, ценни книжа, обезпечение с държавни облигации. Господин Мария си има думата. Ценни книжа обезпечени с държавни облигации са механизъм, който позволява да се покажат проблемите в функционирането на еврозоната. На първо място трябва да се институционализират еврооблигациите, да се промени след това начинът по който се работи. Държавните облигации на Гърция бяха незаконно изключени а, от а, а, QE. По този начин ние не разполагаме с ликвидност в гръцката економика, економика, която беше разрушена от тройката. Същевременно са ни необходими допълнителни разпоредби за държави с проблеми като Гърция, за да могат да се поемат глътка въздух. Затова в Гърция предлагаме а, специални отношения с Европа а, и между Гърция и еврозоната. Благодаря. Благодаря ви, господин Мария. С докладът на Карас Берес за пазари на финансови инструменти започване на упражняване за страхователна и презастрахователна дейност. способност 2. Господин Кели има думата. Подкрепям измененията в тази директива, за да се въведат по усъвършенствани инструменти, за да има платформи за сътрудничество, които ще улеснят обмена на информация между надзорните органи. Това е само един от предложените инструменти за сближаване и ам, сътрудничество в областта на застраховането. Аз приветствам този подход насочен към а, потребителите. Подобрената ам, комуникация между между държавите членки чрез доклади и на доставчиците на услуги ще защитят нашите потребители. Това ще засили и единия пазар за застраховането. Европейската интеграция в финансовия надзор запазва баланса на компетенциите между органите за пенсионни фондове и национални органи в тази сфера. Благодаря много и Поздравявам докладчиците за този документ. Благодаря, господин Кели. Вие ще продължите на следващата тема. Доклада Фербер, потенциален надзор върху инвестиционните посредници. Имате думата отново, господин Кели. Много добра работа свърши моя колега е, Маркус е, е, Фербер. Трябва да се занимавам с този проблем, защото в противен случай се създава системен риск за економиката. И банките ще действат безнаказано. Хубаво всички участници в економиката, инвестиционните посредници да отговарят на същите правила, на които отговарят и банките, да се подобри прозрачността и всички да се поставят при равни условия. За това са необходими едини правила за надзор. Благодаря ви. Благодаря. Докладът е, на Калвет. Е, прозрачни и непредвидими условия на труд в Европейския съюз. Е, госпожа Шойдрова има думата. Благодаря ви. Уважаеми колеги, радвам се, че тази директива беше прията с огромно мнозинство. Прозрачни и предвидими условия на труд е нещо много важно, както за работодателите, така и за работниците, за да имате сигурност каква информация да се предоставя, в какви срокове, когато се наемат хора на работата. Това е важно както за лицата, които за пръв път се наемат, така и за работещите вече. Мисля, че беше постигнат добър баланс. Бяха отчетени интересите и на работниците, и работодателите. Ето защо аз подкрепих този доклад работниците ще получават много рано информация за условията им на труд. Това ще гарантира повече стабилност. Освен това се спазва националното законодателство, за да се отчетат националните особености на пазара на труда и да не се стига до административна тежест за работодателите. Благодаря, господин Здруевски има думата. Благодаря. Много често съм подчертавал колко бавно работят колелцата на бюрокрацията в парламента и комисията, но сега виждаме още по-сериозно положение. Това е една директива от 1991 година и наистина много късно реагираме на промените в пазара на труда. Искам да благодаря на двете политически групи за работата, а и за хората, които не са в а, политическите групи. Аз благодаря и на преводачите, защото това беше труден период, не е лесна работата. И господина пред мен, фотографа, също е важен. Той работи при изкуствено осветление през цялото време. Често тези хора се пренебрекват. Благодаря на фотографската служба за свършената работа. Благодаря ви много. Госпожа Майер има думата. Благодаря, господин председател. С удоволствие подкрепих този е, доклад. депутатите от Лейбористската партия, заедно с социалистите, работиха по тези правила, които ще подобрят условията на труд на милиони е, е, работници. Уморих се вече да гледам как хората работят от сутрин до вечер, без да могат да си платят сметките на същните разходи и биват уволнявани без компенсация и трябва да плащат за собственото си обучение. Европа се, ще се промени, защото ние гласувахме за това да се промени и да стане по-добра за повече хора, а не за по-малко. Мариас. Благодаря, господин Мариас има думата. Справедливи условия на труд в Европейския съюз е, е нещо, което изисква спазване на европейското законодателство. Не всички сме наясно, че има директива, която създава условията за защита на лицата, които са заети в неформалната економика, онези, които имат договори с много кратки срокове. Директивата подчертава, че такива договори за кратко време трябва в последствие да се превърнат в дългосрочни договори. Хиляди учители в Гърция се държат като заложници и се сменяват. Гръцката държава трябва да приложи директива 999 и да им предложи постоянни работни места. Благодаря ви за вниманието. Господин Мамикенс има думата. Благодаря, господин председател. Аз приветствам а, тази директива, която създава минимални права за всеки работещ в Европейския съюз. И виждам, че има много детайлни критерии, които уреждат а, взаимоотношенията между работодател и работник. Високите трудови стандарти са едни от най-големите постижения на Европейския съюз, но понякога може да се превърне в фактор за дискриминация за, сред работници първа и втора класа, което между другото е неприемливо. Нашите граждани имат нужда нужда от по-голяма предвидимост в трудовите договори и трябва да се преустановят срамните практики с прекомерните пробни периоди. Мисля, че наскоро се възприеха полезни стъпки от парламента, например с въвеждане на платени стажове, но това трябва да се принесе и в частния сектор. Благодаря. Благодаря ви, господин Хауърт. Има думата. Um, Благодаря, господин председател. С удоволствие подкрепих този доклад, защото това е важна първа стъпка в признаването на съществуването на работници, които работят при договори за нула часове има смисъл да искаме равни условия а, на хората, които работят, без значение при какъв а, а, договор. А, изключително важно е да признаем правата на тези работници като общо европейски проблем. Ние не искаме твърде много, като настояваме за предвидими условия на труд. Не е, е, е безсмислено да искаме добри условия за хората, работещи при гъвкави условия. Не е безсмислено да настояваме те да не плащат за своето обучение. Тези практики трябва да бъдат прекратени. Благодаря, господин Капуто. Има думата. Благодаря, господин председател. Демографските промени през последните години доведоха по диверсификация на работещите Цифровизацията създаде нови работни места, както и нови по-гъвкави трудовоправни отношения. Всеки четвърти договор за работа е нетипичен по-настоящем. по условия на труд изискват работещите да бъдат информирани за тези условия от самото начало на поемането на длъжността и трябва да се договорят кога са на разположение. Не могат да бъдат уволнявани, ако отказват да работят с кратко предизвестие. Освен това, работодателите не могат да използват принципа за изключителност, за да не допускат поемането на друга работа. Ние трябва да гарантираме, че Европа ще бъде в интерес на най-уязвимите лица. Следващият доклад е Европейски орган по труда. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Аз гласувах в подкрепа на създаването на Европейския орган по труда, въпреки факта, че не съм човек, който харесва създаването на европейски органи, на органи по принцип да никнат като гъби. Затова е важно да се следи зачитането на европейското право в рамките на вътрешния пазар, командироването на работниците, спазването на съществуващото законодателство в областта на трудовоправните отношения. Това са важни неща. Затова Европейския орган по труда, макар че е наречен орган, той всъщност е агенция. Важно е неговите задачи да не се припокриват с отговорностите на други агенции. Що се отнася до прилагането, то ще е много важно, а също и парламентарния контрол от страна на Европейския парламент. Харесвам идеята седалището на този нов орган да е в някоя държава членка, където няма такива органи, например Словакия. Господин Палмер има думата. твърде а, е, много аспекти от економиката, при това консервативно управление а, е, не работим. Наблюдаваме го всеки ден. Договори е, с нулева, ставка на ниско заплащане, хора, които а, ползват храни от банките за храни, въпреки че работят а, и така нататък. Горд съм, а, че в този парламент гласувах за мерки за борба с несигурната заетост мерки за прекратяване на експлоатацията и договорите с нулева ставка. След няколко месеца предстоят изборите. Изберете депутати от Лейбористската партия, за да продължат конструктивно работата по тази тема, да работят тук в Европейския парламент срещу несправедливостта за равенството хората, независимо от това дали гласуваха за оставането или за излизането на Великобритания от Европейския съюз, са хора, които работят усърдно и трябва да бъдат представени в парламента. Господин Здраве. Европейския орган. Благодаря ви. Ние а, говорихме за мобилността преди малко изглежда като нещо положително, но създава и редица проблеми. По време на този мандат ги наблюдавахме и не можахме да се справим с тези възникващи проблеми. Искам да благодаря на политическата ми група ЕНП за сътрудничеството. Не винаги беше лесно, но беше ползотворно. Искам да благодаря на Езловецка, на Камил, на моите сътрудници в Брюксел за отличната им работа. Да благодаря и на Яно Шиковски в Краков, които работят за мен. Искам да спомена имената им, тъй като техните, тяхната работа ми позволи аз да се върша работата тук. Благодаря, господин Мария, си има думата. Европейския съюз трябва да насърчава, всъщност не трябва да насърчава създаването на такъв орган, а по-скоро трябва да се разгледа по-добър начин за прилагане на съществуващото законодателство, да се разгледа проблема с онези, които нарушават европейското законодателство, те да бъдат изправени пред съда. Връщам се пак на въпроса за директива 70 от 99 година на Европейския съвет. Трябва да прилагаме това законодателство в случая на преподавателите, които се ползват като заместници от 80-те хиляди преподаватели, 20 хиляди се използват като заместници и те се държат като заложници на гръцкото правителството. Трябва в крайна сметка да се вземе позиция по техния въпрос. Те не бива да бъдат подлагани на такъв огромен натиск, а трябва да може да бъдат наети постоянно следващата година. Това е проблем, който трябва да се реши веднъж завинаги. Господин Мамикинс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Европейският орган по труда е необходима мерка за завършване на социалния стълб. Трябва да гарантираме свободното движение на работници при еднакви права в Европейския съюз. Не е достатъчно Европейски орган по труда да работи като място за информация, без да е в състояние да помогне на гражданите да решат своите проблеми, свързани с работата. Според мен Европейски орган по труда трябва да може да прилага мерки, с който да гарантира, че няма да се нарушава законодателството. Говоря за страните от Централна и Източна Европа, които все още имат недостатъчно развита система за защита на работниците. Трябва да се направи така, че високите социални стандарти да не доведат до закриване на работни места. Господин Захрадил. Благодаря ви. Социалната политика е важна сфера, в която националните правителства имат компетентности. Затова аз не гласувах за. Не, че не съм съгласен с създаване на една нова европейска агенция. Гласувах против, защото съм притеснен, че подобна агенция ще се опитва да се намесва в трудовото законодателство и социално-осигурителните системи на държавите членки, което според мен ще надхвърли обхвата на европейското, европейските правомощия, тъй като това не е работа на Европа тъй като ние имаме системи, които са различни в 27-те държави членки, има някои по-слабо развити държави и не можем да искаме от всички тях да се вместят в една и съща правна рамка. Благодаря. Преустановяваме заседанието до 15 часа.